Um, Уважаеми колеги, предлагам да започнем. Ще трябва, разбира се, да изчакаме някои оратори, но така или иначе поне да започнем. Запознати сте с дневния ред. 6 и 7 точка разменят реда си. Европейската комисия помоли за това. И сега предлагам пета и четвърта да сменят местата си, тъй като все още чакаме докладчика, господин Бенифей, по точка 4 от дневния ред. Ще започна самото начало с информация за заседанието. То се предава по интернет. Можете да го гледате в приложението и митинг. Имаме и нов бюлетин на нашата комисия, който можете да прочетете. Получили сте го. И до края на заседанието, ако нямате възражение, протоколите от заседанието от 8 октомври ще се смятат за прияти. И е така, първа ще бъде пета точка от дневния ни ред Пета точка е предотвратяване разпространението на терористично съдържание онлайн. Най-вероятно си спомняте, че комисията Либа е водещата комисия по това досие. Култ е асоциирана, а ИМКО трябва да излезе с становище по член 56 плюс, на 17 октомври се проведе тристранна среща. Предложението на комисията всъщност е да се отстрани терористично съдържание от интернет, като това изискване се прилага еднообразно навсякъде в Съюза. Ние придаваме голяма значимост на тази тема и държим да има последователност, като се спазва директивата за електронна търговия, особено що се отнася до носенето на отговорност и забраната на общ мониторинг. Ще се проведе втора тристранна среща на 20 ноември и сега ще дам думата на кратко, на господин Кора, който е нашият кола, извинете, който е нашият докладчик. Благодаря, председателю. Много се радвам, че мога да кажа, че на първата среща по настоящата тема, която се проведе на 17 октомври, се занимахме с размяна на мнения за мандата на институциите за началото на тристранни срещи. Председателството излезе с основните елементи на общия подход на съвета. От това стана ясно, че разликите между съвета и парламента са свързани с проактивните мерки, препращането, както и заповедите за премахване. В ИМКО ние настояваме да имаме конкретни мерки, за да се избегне незаконни задължения за използване на автоматични отстранители на съдържанието у хостовете, докато а, нашите събеседници държат да бъде премахната, този, да бъде да запазен този текст. Ние не искаме такива мерки и не искаме да има прекомерно блокиране на съдържание, което може да се използва от журналисти или с образователна цел. Парламентът също твърдо държи на това мерки, свързани с задължения на хостовете да премахват съдържание, не би трябвало да водят до ясни задължения за извършване на мориторинг на цялото съдържание. Европейската комисия и държавите членки смятат, че трябва да се намери начин да се създаде система, с която това да е възможно в конкретни случаи. Прехвърлянето, т.е. оценяване на съдържание, дали е туристично и което да отговаря на техните изисквания без оценка на компетентен орган, също е важна тема, на която държи съвета що се отнася юрисдик, до юрисдикцията за заповеди за премахване. Те смятат, че трябва да се запазят техните, да се запази това с цел запазване на сигурността. Председателството, подкрепено от Европейската комисия, каза, че държи да се постигне съгласие преди края на годината. За мен лично е важно първо да се изчисти законодателството и да не се прибързва. Благодаря. Thank you. Благодаря, господин Колая. Няма да има дискуса по тази тема. Вие просто ще ни информирате какви са бъдещите стъпки и втория триалог, който, както казах, е на 20 ноември. Сега вече може да се върнем на четвърта точка и да чуем какво се случва по друго досие, което, по което има триалог, създаване на програма за единия пазар, конкурентоспособност на предприятията, включително МСП и европейската статистика. Както вие знаете, ние сме водещата комисия по това предложение и аз съм убедена, че вие сте запознати с тази тема. Няма да ви чета за какво става дума. Ще дам думата на господин Бенифей, който е наш докладчик и ще ни каже какво се случи на първите три странна среща. Господин Бенифей, заповядайте. Благодаря. Много се извинявам, че гласа ми е така зле, но се надявам да ме разбирате това, което ще кажа, поне ще разберете. И така, след гласуването на 8 октомври, нашата комисия потвърдихме мандата за начало на преговорите с съвета и комисията. И така получихме първи триалог на 23 октомври. Тогава бяха представени позициите, без да се влиза по а, съдържание понеделник и вчера пък имахме първите три триалога, които бяха на техническо ниво. Мисля, че има добър напредък по различни теми. Както знаете много добре, голямото предизвикателство на програмата за единния пазар е това, че тя е хоризонтална. Тя трябва да включва действия за вътрешния пазар, за конкурентоспособността, за надзора над пазара, за защитата на потребителите, за малките и средни предприятия също. Продължава работата Козме, свързана с животните, човешкото здраве, статистика и така нататък. Пет парламентарни комисии участват, така че може да си представите, трудно се постига координация дори помежду ни, за да се излезе с единна позиция пред съвета. Затова трябва да кажа, че се радвам, че има добро сътрудничество, което намерих с колегите, които са докладчици в другите парламентарни комисии. Искам да благодаря нашите докладчици в Сянка от другите за това, което показаха от самото начало. Искам да благодаря в самото начало на вас, госпожо председател Десутър, за това, че бяхте председател много компетентно на триалога и в самото начало ясно създадахте много сърдечен климат, който е насочен към консенсус и опазихте ролята на нашата комисия. Програмата съдържа много основни елементи за Европейския парламент. Е, искам да ви припомня нашата позиция. Става дума за надзор на пазара с бюджетени редове. Общия бюджет 4,5, което са 6 милиарда. Отвояване на средствата, които отиват за бившата програма Косме и по-голям фокус върху защитата на уязвимите потребители, устойчивостта, различните дейности, подкрепата на малките и средните предприятия, сигурността на продуктите, дори и тези, които се продават онлайн. Това всъщност в огромно така, резюме са за нещата, на които държим. Казахме на финландското председателство, че не може да приключим преговорите по тази тема, ако нямаме ясни индикации за ресурсите, които ще отидат в тази посока. Имаме втори трилог на 18 ноември и ще имаме тогава разговори по другите теми. началото на декември, ако съвета не е приел цифрите за следващата МФР, ще трябва да блокираме дискусията, изчаквайки пояснения. Надяваме съветът да поиска да, да, да иска да бъде така амбициозен, както предложи Европейския парламент. В интерес на държавите членки е решително да се подкрепи един от големите успехи на Европейския съюз на вътрешния пазар. Без адекватни ресурси, всички цели, които ви описах – не могат да бъдат преследвани и постигнати ефикасно. Ще работя заедно с вас, заедно с докладчиците от другите групи, с комисиите, които ще излязат становище, за да постигна оптимален резултат. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря, господин Бенифей, за доклада. Um, brings... uh, и така стигаме до следващата точка от дневния ред законодателен надзор. Седма точка е това, както казах, става дума за директивата за радиосъоръженията. Господин Косиго, добре дошъл от Генерална дирекция ГРОУ. Искам да подчертая, че нашата комисия държи да извършва контрол върху изпълнението на законодателството, особено по тази директива. Не само радиото е включено тук, но най-различни, като например телевизори, мобилни телефони, рутери, интелигентни игри и други уреди, свързани с интернет. Както знаете, тази директива е изключително важна и ще стане още по-важна в бъдеще в регуляторната екосистема на цифровия единен пазар, за който отговаряме. Това е а, трета среща, в която извършваме надзор. През ноември имахме 2016 веднъж, след това ноември 2017. Такива срещи искам да ви припомня, че изпратихме на всички депутати информация, която резюмира всичко. Давам думата на господин Козиго. Um, Благодаря. Много се радвам, че мога да ви кажа какво се случва с работата за евентуалното приемане на делегиран акт за тази директива. Както казахте, това е много широка директива, имайки предвид стоките, които включва. Това, което ще ви представя, по никакъв начин не предопределя това, което ще приеме комисията. Работата си тече в момента. Аз просто ви ще ви кажа какво се случва до момента. Първият въпрос е свързан с общите устройства за зареждане. През юни 2009 година убедихме този сектор да подпише меморандум за разбирателство, където производителите хармонизираха зарядните устройства за мобилните телефони от 2011 година. Това доброволно споразумение всъщност се оказа много успешно. Бе когато бе подписано, имаше 30 различни устройства за зареждане. Постепенно стигнахме до макро, микро USB-тата. Но нещата напредват, науката напредва, има различни нови елементи, които се появиха. Надграждайки над а, този меморандум за разбирателство, Европейската комисия насърчи индустрията на мобилните телефони да достигне ново споразумение, което е доброволно. Независимо от всички усилия обаче да ги убедим да подпишат такъв меморандум, <clears throat> този проекто меморандум е, не отговаря на целите, които сме задали в политиката си. Нека да ви припомня какви са те. Оперативна съвместимост, е, с единно е, изпълнение, намаляване на фрагментацията и недопускане, намаляване на електронните отпадъци, и а, е, своевременност на преходния период. Така че не бе постигнато съгласие, което да е достатъчно добро за нас и по четирте теми. Затова Европейската комисия реши да направи оценка на въздействието, за да излезе с правно задължение, което да даде общо решение при зареждането на мобилни телефони, както и други а, преносими уреди. Това проучване ще види какво е въздействието върху индустрията, върху околната среда и върху потребителите. Ще се съсредоточим върху новаторството. Ще има нужда бъдещите изисквания да следват, разбира се, технологичния напредък. По тази причина искахме да имаме второ такова доброволно споразумение. Смятаме, че това е най-добрият начин да не се пречи на новаторството. Искаме да има новаторство, дори да се създаде такава регулаторна рамка. Този оценка на въздействието ще приключи тази година. След няколко седмици очакваме доклада. И тогава ще ви кажем какво се случва, когато, разбира се, тази тема излезе на преден план. Вторият аспект е свързан с защитата на личните данни и <clears throat> на, на абоната или потребителя, както и защита от измами. Там също извършваме подготвителни действия в контекста на тази директива. Член 3, алинея 3 са цитирани навсякъде в този смисъл. Разбрахме, че има проблеми продуктите, които се свързват с безжичен интернет. Потребители се обърнаха към нас, заинтересовани страни, различни държави членки, да действаме в тази посока. Тези проблеми са свързани начи с продуктите за деца. Нека ви дам пример. Например, детски кукли, които говорят с детски глас изведнъж. Там се появява глас на възрастен човек или пък проблеми с свързване с интернет на, на часовници. Започнахме оценка на въздействието. Делегиран акт евентуално ще излезе, за да има защита на личните данни и личното пространство, както и измама искаме да се намали достъпа за, на възможността за такива измами при свързване с интернет от други уреди, които са свързани с интернет. От 15 този месец започна тази дейност. Оценката на въздействието отново трябва да излезе в края на годината, за да може да се приеме делегиран акт. Разбира се, ако комисията реши така и този акт да бъде прият до година. Ако се реши да се тръгне в тази посока, ще направим така, че бъдещите делегирани актове да отговарят на настоящата рамка. Например, регламента за защита на данните, за личното пространство или за киберпространството и киберсигурността. Още нещо. Директивата за радиосъоръженията е свързана с съоръжения, с оборудване, преди то да излезе на пазара – като тя се прилага към производителите. От друга страна, Общия регламент за защита на данните, GDPR, създава общи правила за възможност за защита на личните данни, личното пространство и тя се прилага след като излезе на пазара съответния продукт и е насочено към, дат, към контролерите на данни. Затова всъщност има нужда от два такива въпроса. Те не покриват една и съща тематика, що се отнася а, до своята целесообразност. Какви са ползите от тази директива? Може продукти, които се смятат за несигурни, да бъдат а, върнати обратно. Третата сфера, по която работим, е свързана с аплода на софтуер в радиосъоръжения. Там също има подготвителна работа, която тече в момента по член 3.3 а, както и четвърти член. Положението е следното. Трябва да има спазване на тази директива за радиосъоръженията, както и аплоудването на такива може да има отрицателно въздействие. Толкова по, колкото повече се реконфигурира съоръжението, толкова по-висок е риска. Става дума за достъп до радиоспектъра, безопасност, достъп до спешни услуги и така нататък. Някои държави членки изразиха безпокойство, тъй като при тях вече има случаи на намеса в радиоспектъра, като се дължи на аплоуд на софтуер, след като е излязъл на пазара продукта и по този начин има такава намеса. Целта там е да предотвратим качването на такъв софтуер, който е, не е безопасен. Т.е. софтуер, който се отразява отрицателно на тези уреди или съоръжения. Както и при предишната тема, имаме оценка на въздействието тук. Ако се реши да се използва настоящата рамка, Та тогава ще гарантираме използването на този акт. Оценката на въздействието е малко по-късна, т.е. няма да излезе до края на тази година, ще излезе в второто три месечие на идната година, но тогава ще можем да имаме делегиран акт. So that's basically in a nutshell. Това с две думи е работата ни по директивата. Естествено, с удоволствие ще отговаряме на вашите въпроси и когато проучването завърши, ще ви го представим. Благодаря ви много, господин Козило. Сега ще дам думата е, на координаторите. Е, ще започна с госпожата, която. която е, а, извинете, прилив на енергия след хубавото кафе и а, закуската с нашата председателка. Ще започнем с а, общото зарядно устройство, както започна и на а, комисията. Комисията работи много по подсилването на тази инициатива за достигане на споразумения между производителите за въвеждане на единно зарядно, но все още имаме някои недовършени неща. Чуден се дали някой може да изброи колко зарядни, а, свързващи кабели и така нататък имаме по чекмеджетата или пък в чантите си. А, това а, е така и при милиони граждани на Европейския съюз. Чуда се какво ще стане, като алоги занесем а, да бъдат рециклирани колко от тях а, през последните десетилетия всъщност са а, били захвърлени. Това е защото все още нямаме единно зарядно устройство. За мен това е много важно и е, ако имаме един стандарт а, за зарядни, това означава, е, е Разбира се, че няма да имаме толкова много устройства, но да имаме едно за телефоните, за таблетите, е, за портативните ни лични аксесуари, свързани с <clears throat> интернет и така нататък. И тук искам да насърча комисията да не се отказва, да бъде е, амбициозна и да работим отвъд пределите на делегираните актове. Можем и сме длъжни да направим повече. Ние тук в комисията ИМКО отговаряме за потребителите и наистина не бива да се принуждават потребителите да закупуват непрекъснато допълнителни и допълнително кабели – и да ги използват по-малко и да ги изхвърлят след това. Да, важно е, подчертавам, за потребителя, но е много важно и за околната среда. прочетох в Observer тази сутрин така, някой има ли тук от Apple, защото а, в а, тази а, статия се казва колко още ще търпим а, а, Apple да отлага въвеждането на новото едно, единно зарядно. Над а, 150 а, електронни съобщения, които се публикуват, показва, че Apple на практика водят кампания за спиране на общото за единто зарядно. Господин Салиба, добър ден, приветствам тази инициатива за стандартизиране на зарядните устройства на мобилните устройства. Наистина, след 10 години след сключения меморандум за разбирателство все още не сме намерили удачно решение. Имаме поне три различни зарядни и все още има а, такива, които се възпротивяват, а, защото от економическа гледна а, точка за тях е по-изгодно да а, пускат на пазара патентовани зарядни устройства и е, това спира е, действията на Европейския съюз в тази посока. А това е важно от гледна точка на потребителя, така че нашия потребител да не бъде притискан да купува зарядни устройства за всеки нов мобилен телефон, а и от гледна точка на околната среда. Твърде много са електронните отпадъци, а можем и без тях, ако имаме един е, е, единен стандарт, едно зарядно устройство ще намалим и обема на електронните отпадъци. Затова напълно подкрепям идеята и е инициативата на Комисията за стандартизиране на зелените устройства на нашия пазар. Благодаря. Благодаря ви от господин Швалемахър, от името, госпожа Швалемахър от името на Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията. Аз също съм за единото зарядно, а като че това дребна, тази дребна джаджа е наистина голям въпрос. Съгласна съм с казаното от колегите. Това е нещо, което нашите граждани наистина виждат като конкретен резултат от работата на Европейския съюз. Е, верно е, е казахме, 10 години минаха, но е време и да засилим усилията и сега. Когато говорим, трябва да сме наясно. Ако говорим за един единствен стандарт, един тип зарядно устройство, как ще направим така, че да не спираме новаторството, как ще гарантираме в бъдеще нови разработки за зарядни устройства също могат, да могат да се превърнат в стандарт. Втория въпрос. На практика подходът е факултативно присъединяване към тези споразумения, така че искам да ви попитам доколко ефективна е директивата при положение, че това не е задължително изискване. Благодаря господин Гомар от Зелените. Добър ден и благодаря напред на Европейската комисия, както за това изложение, така и че ни представи конкретни доказателства, защото за нас прекомерното разнообразие в сградните устройства е аномалия. Много лесно може да се съгласим, че имаме нужда от общи зарядни устройства. Повечето колеги вече споменаха най-важните доводи, няма нужда да ги повтарям и аз. Очевидно, че ако имаме само един вид за зарядни устройства за всички електронни устройства, ще намале по този начин и броят на електронните отпадъци за рециклиране. Но бих искала, бих да добавя още един аспект. Тук става дума за предвиденото устаряване на устройствата. Защото запазването на едно и също е зарядно устройство дава възможност електрон... Е, устройствата да бъдат ремонтирани и по този начин да се увеличи продължителността на живота им. Знаем добре, че посредителите на мобилни телефони, таблети, компютрите и нататък се опитват винаги да съпъстват новите продукти, които пускат с нови методи на зареждане, които правят морално стреляние предишните зарядни устройства много бързо. Припомням ви също така, че ние сме един огромен вътрешен пазар и по този начин решенията, които взимаме тук на вътрешния пазар, имат въздействие не само за, на самият вътрешен пазар, но и отвъд него. Така че мисля, че можем да дадем пример за това какво искаме не само тук, но и отвъд границите на Европейския съюз. Благодаря ви, господин Гормон. Merci. Мадам euh, Joron. Госпожа Жаром. Благодаря ви и добро утро на всички. Аз бих искала да благодаря на Пътската комисия за много интересното изложение. Те ясно ни описаха трудности, които се сблъскват вече от 10 години насам, за да не приложат на практика нещо, което се изглежда доста просто на пръв поглед, а именно единното зарядно устройство въз основа на техническа възможност, което разполагаме, този срок не се струва доста дълъг. И за потребителите, разбира се, ще бъде много полезно да има единно зарядно устройство, както от гледна точка на покупателната способност, така и от гледна точка на опазването на околната среда. И голяма част от потребителите се питат защо нищо не се случва 10 години насам и както казахте по-рано днес, както каза Пожар Тун, струва ми се, че и Apple носи своята отговорност в цялата тази история. Ето защо се налага днес да променим позицията си за правно задължаващият характер на мерките. Не смятате ли, че имаме нужда малко повече решително, за да постигнем целите, които сме си поставили с този документ? Благодаря ви, госпожо Шурон. Е, От е, името на ЕКР, господин Тосиновски или господин Билард иска да каже нещо. Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря за интересната презентация. Колегата Тошиновски имаше възможност да дойде на, а, в Брюксел и ме помоли да предам това, при положение, е, че а, е, мобилните телефони идват с е, безжично зареждане. Дали това би могло да стане в близко бъдеще стандарт, така че да няма нужда да а, настояваме за общо зарядно устройство. И а, на второ място, по отношение на изискванията заложени в член 3 на директивата, дали в бъдеще предвиждате и други делегирани актове, освен тези, за които днес говорихте? Благодаря. Благодаря от името на ГОЕ. А, а, извинете, може би да го направим на два кръга, тъй като вече имаме доста записали се желаящи да се изкажат. Да ще дам междувременно думата на господин а, да а, отговори. Да, благодаря, ще се опитам. А първо искам да се спра на а, рециклирането. Напълно съзнаваме необходимостта от рециклиране. Е, всъщност, а, а, в меморандума от 2008, когато разглеждахме последиците, се опитахме да направим оценка е, на резултата. И имахме едно проучване, е, чието резултати показват е, между 50 и 80 тона годишно материал, който се економисва на практика, при положение, че имаме единно зарядно устройство. Ясно е, че ако имаме единно зарядно, то само, самото му количество ще улесни работата по рециклирането, т.е. ще бъде по-лесно, ако имаме само едно. Сега за радиосъоръженията, за електронните е, оборудване изобщо сме записали в а, директивите, а, че имаме план за действие в контекста на кръговата економика и евентуално това ще бъде рамката, в която то ще се пише. Нали, това е по-широка, но това е евентуалната рамка на, за по-нататъчно уреждане на въпроса. за оценката оценките, които правим на въздействието, ние търсим възможност а, това зарядно да замени колкото може повече на другите, разбира се, даваме сметка, че не, по, не обхващаме целият обем на радиосъоръженията – а, не е лесно, и никак не е ясно до каква степен а, едно такова зарядно може да се използва за а, компютри, е, а, за деска, топ компютри и така нататък. Но не трябва да тръгваме от презумцията, че е, ако може да го постигнем за а, портативните устройства технически, то а е възможно като решение за цялото предметно поле необходимостта от разделяне на нещата. Трябва да ни е ясно какво търсим с възможността да има едино зарядно. Не става въпрос за това дали устройство се продава заедно с такива аксесуари или не, защото това не може да се урежда в тази директива от правна гледна точка. Това е извън природното приложеното поле. Ние а, искаме а, да преценим дали дадено решение е по а, практически удобно, а, практично от гледна точка на потребителя. Как а, да сме сигурни, че няма да спъваме новаторството? Когато разглеждаме тези е, възможности, съобразяваме и, и този аспект. А следим новите развития, като например бързо зареждане и зареждането чрез е, безжични технологии. Е, ако това влезе в директивата за радиосъоръженията, то ще е като продължение на новия подход, а именно то ще бъде подкрепено с стандартизация или не, докато самият законодателен акт не се актуализира редовно, това се прави текущо за стандартите. Надявам се, че отговарям на въпроса. Може би питахте дали това, няма, това зарядно няма да стане нужно, ако безжичното зареждане е, се наложи? Отговорът е не, защото това е, бежично зареждане няма да почука на вратата още утре, за да включите е, излъчвателя за такова зареждане, пак ще ви трябва кабел, нали? А, така, това исках да кажа. Имаше ли още въпроси до тук? Това са въпросите от първия кръг. Сега ще дам думата на останалите записали се. Започвам с господин Мандес. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, радвам се, че още сме по този път, но вече не помня кой внесе тази идея за първ постави тази идея за пръв път а, пред 10 години. А, а, съм малко засрамен. Засрамен съм от това, което случва, а, защото Разбира се, трябва да благодарим на комисията, защото тя неуморно а, работи в тази посока, но това е един пример за това как а, не работи Европейския съюз, ако Apple е по-важен от а, 500 милиона граждани, аз просто нямам думи. А, това е пример за това как не бива да се работи. Ето, гледам а, този, е, това през съобщение на комисията ИМКО. От преди 10 години говорим е, за факултативна схема, а не за нещо задължително. Това трябва да е зарядно, което да се приема и да се измисли от индустрията. А, но а, какво да е то? Какво да е да е Но Говорим а, е, за а, а, 50 тона отпадъци. А мобилният телефон е нещо, без което човек не може е зависим на днешно време от мобилния си телефон, без значение дали ни харесва или не, така че то може да е, е спасяващо устройство. Ако нямаме а, телефон а, и наистина сме се досели на системата, то тогава да цитираме господин Тръмп, може да кажем да направим Америка а, велика отново, но става въпрос за Apple. Срам, срамота. И това е нещо, за което трябва да пишат вестниците. Е, аз е, е, работих преди по вътрешни, в областта на вътрешния пазар, преди да стана депутат, се връщам сега и трябва да отида пак пред гласоподавателите днес. Какво ще им кажа? Пак правим това, което започнах преди 10 години. Срам ме. Не заради предложението, а заради системата. Ние на практика разбираме сбиваме с подобен род процедури Европейския съюз. Хората вече изгубиха вяра в Европейския съюз и се ядосват. Разбира се, обяснение, извинение с лопата да ги риниш. Но аз съм ядосан. Ядосан съм, защото трябва веднага, незабавно да въведем единно зарядно и а, прав е колегата, като казва, че а, пазара ни изпреварва, защото вече има и бежични зарядни, но а, знам, че Apple ще въведе такова зарядно а, с, с бежично зареждане само за своите устройства. Какво, да, защо ние да не го направим? А, ако те е, поради маркетингови причини искат да печелят от всички тези джаджи. Естествено, че не искат е, да има единно зарядно но трябва да а, е, питаме а, тази индустрия доколко сериозно приема собствените си потребители. А, дали искат хората да престанат да си купуват продукти на Apple? Ние като потребители може да го направим. Аз имам а, телефон, а, който не изглежда а, така а, страстно привлекателен, а, както а, някои смятат са устройствата на Apple, но можем тогава да почнем кампания да не се купуват продуктите на Apple. Благодаря. Uh, Благодаря ви, че ни припомнихте предисторията на досието. Извинете, но трябва да а, си тръгна, защото трябва да посетя обучението за сексуалния тормоз. Знаете, че това обучение е задължително, защото сме, подхождаме много етично по този въпрос, но не толкова етично към вътрешния пазар. Ще борза има думата. Председница. Благодаря ви, госпожо председател. Много се радвам, че днес имаме възможност да обсъдим тази толкова важна тема. Статистическите данни ясно ни показват, че е, използваме прекалено наличните залежи. За една година използваме ресурсите, които Земята може да ни предостави за година и половина. Is everything okay? Oh, okay. Ми вече дълго, као що са вече много... И така, както вече казаха много от колегите, очакваме конкретни резултати. Очакваме комисията да постигне резултатите, които ни е обещала. От години насам приемаме мерки с факултативен характер, които не постигат очакване нито от потребителите резултати. И виждате, че не сме постигнали още резултата за единното зарядно устройство. Всеки от нас има много зарядни устройства, с които вече не отдавна не, се, не си служат. Една част от тях са някъде по чекмечетата ни, друга част сме ги изхвърлили и продължаваме да си купим, да си купуваме нови. Ако обаче разполагаме с един с общо зарядно устройство, ще, ще можем да спестим значителни средства и значително да допринесем за устойчивото потребление в Европейския съюз. Виждаме също така, че голяма част от потребителите в Европейския съюз решават да сменят а, мобилния си телефон заради проблеми, които много лесно биха могли да бъдат разрешени на а, етапът на разработване на самото устройство. Струва ми се, че Европейската комисия разполага достатъчно време, за да разреши проблема с единното зарядно устройство. Ням, не можем вече да чакаме повече. Трябва да действаме сега и да предприемем решителни мерки за борба срещу разхищението на електронни устройства. Госпожа Гепхарт, благодаря ви, госпожо председател. Държа да отбележа, че много е, добре разбирам гнева на господин Мандерс. И аз бях тук преди 10 години и си спомням дебатите, които водехме на времето. Тогава ясно заявихме, че имаме нужда от а, а, мерки, от решителни мерки. Та се питам дали наистина Европейската комисия е направила всичко, а, Възможно, дали, всичко, дали е използвала всички инструменти, с които разполага, за да изпълни решението, което взехме преди 10 години. Как е възможно да я отнема на Европейската комисия 10 години, за да излезе с ново предложение, вместо да излезе с решение на проблема? Може би трябва по-отблизо да разгледаме проблема. Вече не съм сред колегите, които се възхищават на Европейската комисия непрестанно, защото знам, че понякога комисията се бави и забавя целенасочено нужните мерки. Невъзможно е да продължаваме по същия начин. Крайно време е решенията на законодателите да бъдат приложени на практика. Не можем да си позволим подобно забавяне. Едно от основните задължения на Европейската комисия е да изпълнява европейското законодателство. Това задължение е записано в договорите и аз изисквам от Европейската комисия да си свърши работата. Не можем отново да започнем с ново предложение, да чакаме още 10 години и Европейската комисия да излезе с поредното предложение, а междувременно да продължаваме да произвеждаме електронни отпадъци, които се натрупват върху предишните електронни отпадъци и да продължаваме да разочароваме потребителите. Трябва да ви кажа, че наистина наистина вече ми се изчерпа търпението ми за тактиките, които прилага Европейската комисия. Thank you, Chair. Um, charges are a profit center. Благодаря ви, господин Дамиджа. Благодаря ви, госпожо председател. Разглеждаме въпроса за сградните устройства от гледна точка на потребители и това е много положително, но за всеки всички производители зарядните устройства са основен източник на приходи. Така, например, Samsung а, произвежда различни зарядни устройства за Samsung 7 и Samsung 9. Защо? Защото едно зарядно устройство струва 30 паунда и няма как да убедите производителите да се откажат от тези свои печалби, ако не запишете това задължение в закона. И какво ще се случи? Ми тези 30 паунда ще се добавят към цената на телефона. То ще се увеличи цената на телефона. И какво ще направят хората? Ще започнат да си купуват телефони в Азия или някъде другаде. Така че имаме нужда от целенасочени и хармонизирани усилия с другите държави по света от Азия, например, за да окажем натиск върху Apple, Samsung и останалите производители. В противен случай ще продължим да си играем на котка и мишка в продължение на години. Половин милиард спестени или не спестени цената на тези зарядни устройства са нищожна сума за тези производители. Благодаря ви. Господин Колая, говорихме много за единото зарядно устройство, но аз бих искала да спомена въпроса за качването на софтуер в рамките на регламента за радиосъоръженията. Сега ли да го направят? Добре. Имам въпрос по темата. Доколкото разбирам, трябва да се гарантира безопасността на продуктите, и искам да обърна внимание на евентуалните вреди, ако не регулираме пазара, така че да можем да се остави нужно пространство за, за свободно достъпните софтуери. В много случаи има альтернативи на софтуера, първоначално инсталира на устройството с, с свободно достъпен софтуер и разработващите този вид софтуер искат да продължават да работят в, в тази насока, като нормално се гарантират без, безопасността на устройствата и ще бъде с, с пагубни последици, ако не си дадем сметка за този факт и ако възпрепятстваме естественото развитие на пазара. Тоест, ако направим неправомерно използването страна на потребителите на устройствата по начин, който им харесва и възможността да използват софтуер, който искат. И това ще има и сериозни последици за вътрешния пазар. Благодаря ви. Благодаря ви и аз, го не може да има думата. Исках да подкрепя казаното от колегата Мандерса и Евелин го каза. От толкова години чакаме е, общото зарядно устройство, че е фрустриращо за целия Европейски съюз, че още не сме го постигнали. Да, знам, че е трудно, знам, че се сблъскваме с проблеми, но все пак сме Европейски съюз и трябва да можем да постигнем нещо подобно. Разбирам как функционира вътрешният пазар, но нашата цел е да регулираме именно този вътрешен пазар, така че на мен ми е трудно да а, приема този неуспех. Много често, когато говоря с гражданите, давам именно това решение за пример и после хората ме питат, а защо ще го няма това единно зарядно устройство? Ами, по много причини, но всички тези отговори просто не са достатъчни. И при всички положения вече не можем да а, твърдим, че този резултат има положителни въздействия върху околната среда. Трябва да постигнем повече, наистина, и не можем да си позволим да чакаме още 10 години. Госпожа Лейтао. Е, Благодаря. Почти всичко вече бе казано. Искам обаче да кажа и аз какво мисля. Ние сме депутати, всички сме били избрани, имали сме преди това предизборна кампания, говорили сме с гражданите директно и пряко. И ако има мерки, които показват значимостта на Европейския съюз, са точно тези мерки, които са пряко свързани с ежедневието на гражданина. Като, например, роуминга, изключително важна мярка, която прияхме, както и това, за което говорим днес, тъй като всички ние е, забравяме е, имаме нужда от телефона си, от iPad си, имаме нужда от това да изпратим нещо смешно на някой друг и така нататък. Тоест, ако има мерки, по които трябва да работим активно, това са точно тези мерки. Освен това, те оказват въздействие и върху околната среда и нейното опазване. Смятам, че Европейската комисия трябва да изпрати едно ясно послание – аз съм убедена, разбира се, че когато е възможно, е добре да има доброволни споразумения, но след като не е възможно, е нужно да се предприемат други мерки. След 10 години най-вероятно няма да изглежда точно така и ще мислим тогава и за други мерки. Трябва обаче да мислим сега за близкото бъдеще. Европейската комисия трябва да разбере, че парламентът е твърдо решен, чухме го от всички политически групи, да направи така, че тези мерки да бъдат предприяти и то своевременно. Сега. А не след 10 години. Така че Европейската комисия може да се радва на нашата подкрепа, ако действа бързо. Трябва да кажа, че обясненията някакси не бяха убедителни. Ако куцаха аргументите и не мисля, че ме успокоиха. Така че искам следващия път Европейската комисия да дойде тук с друг вид информация. Благодаря. Thank you. And... Благодаря ви. И последният в списъка ни е господин Ковачев. Благодаря ви, госпожо председател. Може би съм наивен човек, но си спомням, че през 2009 година комисара беше Меглена Кунева и тогава излязохме с това предложение за, за гражданите единно заградно устройство. Смятах, че ще постигнем този резултат, но в крайна сметка се оказва, че нещата само се влушават. Оказва се, че Samsung 10 е с различно заградно устройство от Samsung 8 нещата само се влушават. Е, ето защо подкрепям всички колеги, които а, твърдят, че трябва да изискам от Европейската комисия да си свърши работата. Може би проявявам нивност, защото сме изправени пред а, мощта на Apple, но ние представляваме вътрешния пазар от 5, с 500 милиона потребители и ние трябва да можем да наложим стандартите си на Google и на Apple, ако те искат да продължават да продават своите продукти на пазара ни, трябва да спазват нашите изисквания и нашите закони. Благодаря ви. И аз ви благодаря за всички зададени въпроси. Отново ще дам думата на господин Козико, за да отговори на всички коментари на колегите и на другият въпрос, който ви беше зададен. Благодаря ви. Ако нямате нищо против, ще започна с един въпрос, който забравих от предишният тур от въпроси, а именно дали предвиждаме някакви действия отвъд тези три области, в които работим. И всъщност има една област, в която в момента разглеждаме възможността за предприемане на действие, но не сме взели решение, а именно дали си струва да разгледаме възможността да се ограничат пускането на пазара на продукти, които могат да не вредят на мрежата. Започнахме да разкажем тази възможност. Нека да се върнем на оценката на въздействие и евентуалното приложено поле. Разбира се. Ако излезем с предложението, то ли ще засяга само малките и преносими електроустройства. В такъв случай може да има делегиран акт. А ако се увеличи приложното поле, тогава ще трябва да се мине през обикновената законодателна процедура. Това е важно уточнение. По въпроса за енергийната ефективност и отпадъците, да, наясно сме за този факт, но както казахме, трябва да се, да се разгледа това предложение в контекст на кръвната економика и в контекста на предложението за екодизайна. И само едно техническо уточнение. Знам, че то няма да засегне днешната дискусия, но от фактологична гледна точка държа да отбележим, че не сме започнали да обсъждаме вторият меморандум за разбирателство от 10, преди 10 години. През 2014 година започнахме да обсъждаме вторият меморандум за разбирателство с представителите на промишлеността. По въпроса за свободно достъпният софтуер и потребителите на този вид софтуер, те бяха, тези вид потребители бяха поканени да вземат участие в консултациите на особените страни, когато изготвихме оценката на ретабилността. И е важно да уточним, че в рамките на този проект делегиран акт разглеждаме софтуера, който има отрицателно въздействие върху оборудването а, софтуер, който може да бъде качен без никакви надивни последици за съвместимостта на устройствата с мрежата няма никакви ограничения. И от тази гледна точка обратната връзка, която получихме от а, дружествата, които произвеждат свободно стъпен софтуер, те заявиха, че биха били склонни да подкрепят този делегиран акт, ако а, се бъдат ясно разграничени и бъде ясно разграничено кой носи отговорността, т.е. производителя на продуктите или производителят на свободно достъпен софтуер. Но пак казвам, ние не се случаваме върху свободно достъпен софтуер като сам по себе си, а върху софтуер, който може евентуално да предизвика проблеми с сигурността на продуктите или с сигурността на мрежата. Добре мисля, че може да приключим тази точка от дневния ред. Благодаря ви. Така стигаме до точка 6 от дневния ред. Още една тема по рамките на законодателният контрол. Става дума за свободното движение на налични данни в Европейския съюз, регламент 1808 от 2018 година. Отново казвам, че държим на законодателния контрол на европейското законодателство. В този случай говорим за законодателен акт, който беше прият а, миналата година и целта беше да има един по-интегриран пазар на Европейския съюз за нелични данни, за съхранение и обработка на данни, като си има предвид колко важни са данните за цифровата економика и за разработването на изкуствения интелект. Много е важно този, е, тази директива да се изпълнява изцяло, за да може да се използваме, да се възползваме изцяло от потенциала на единия цифров пазар и разполагате с обяснителна бележка на тези, които се интересуват повече. Между времено ще дам думата на господин Шестания за 10 минути. Добър ден. Благодаря ви, че ни поканихте. Благодаря за вниманието, което обръщате на изпълнението на законодателството. Много е важно то, за да може този регламент за свободното движение на нелични данни да постигне целите си. Свободния поток на нелични данни е изключително важно като част от единия пазар. Заедно с общия регламент за данните, той създава единно европейско пространство. Нека да видим дали работи представенето ми. Ето, няколко слайда ще ви покажа. И така, заедно с регламента за защита на данните се създава единно пространство на данните, в което данните се движат свободно в Съюза. И двата законодателни акта водят до изключително ниво на защита. Те дават възможност свободно да се движат всички данни и лични, и нелични в Съюза. Свободното движение на нелични данни се отнася за бизнес, който се занимава с обработка на данни и съхранение на данни. Искаме да създадем по-конкурентен единен пазар за сигурни услуги в облак. Чест ще чуете, че говоря много за така наречения облак или облаци. Те са изключително важни за обработка и съхранение на данни в Съюза. И така, свободното движение на тези данни ще бъде от полза за ползващите облаци, ще има по-добри цени и по-добри услуги. Свободното движение на данни ще насърчи економическия растеж, новаторството в цифровото пространство. Инфраструктурата в облак е изключително важна, за да се предоставят цифрова, цифрови технологии, като блокчейн, масиви данни и всички те ще работят в инфраструктурата на облака. Облакът всъщност дава мащабируема капацитет за съхранение и обработка на данни в Съюза. Той е задължителен, за да се подсили цифровата трансформация на европейския бизнес. Следващия слайд. Uh, uh, Както знаете, свободното предвижване на лечени данни забранява локализиране на данните от публични данни на конкретно място. Тоест, обществената сигурност е единственото задължение, когато националните данни а, трябва да бъдат задължително локализирани някъде. Трябва да има ясна аргументация за избиране на конкретното място и непредоставянето на свобода. Тоест, ни обръщаме внимание на тези аргументи. Държавите членки в момента правят е, един е, задълбочен анализ на националното законодателство на местно ниво, на национално ниво, т.е. всякакъв вид законодателство в страните си, за да се види дали има такива изисквания за локализация. Ние сме дали ограничения при локализацията в различни сфери. Нека ви дам няколко примера. Например, финансови данни, в здравния сектор, в здравеопазването, тези на дружества. Това са основните изисквания за локализация на данните, както и в публичната администрация. И така Европейската комисия работи много проактивно в тази сфера. Ние подкрепяме държавите членки които преглеждат националното си законодателство по-настоящем. Организираме неформални срещи е, с е, тях, преди да влезе в сила е, точно този регламент, за да ги подкрепим в изпълнението му. Европейската комисия също има двустранни срещи с държавите членки, за да разгледа национално законодателство, което създава проблеми. Много практически подхождаме. Какви са очакванията ни? Очакваме, че до 30 май 2021 година всички неоправдани локализация на данни или ограничения на локализацията трябва да бъдат премахнати. Държавите членки вече ни уведомяват за нови изисквания за локализация на данни посредством технически регламент. Системата се нарича ТРИС. Вие познавате много добре. И ние смятаме, че това наистина ще увеличи прозрачността а, за оставащите ограничения за локализиране на данни, които ще останат до края на процеса. Тоест, не измисляме топлата вода, а използваме инструменти на единния пазар, които се познават отдавна. Трябва също така да имат и едно лице за контакт всички държави членки, така ще има сътрудничество помежду им. И информацията за това вече <clears throat> се изписва на нова веб страница на портала EU е Европа. Т.е. отново използваме инструмент познат на единния пазар. Дружествата могат да намерят информация за техните права по отношение на свободното придвижване на нелични данни. Като предпазна мярка за регулаторните органи, за да имат достъп до информация в трансграничен план, държавите членки много държаха на това, бе създаден механизъм за сътрудничество посредством единните точки за контакт. Следващия е слайд. Нека кажа сега няколко думи за указанията, с които излязахме при смесените набори от данни. И Европейския парламент много държеше на това. Европейската комисия и изпълни своето задължение и до края на годината излязохме с такива указания за взаимодействието между този регламент и общия регламент защита на данните GDPR – особено що се отнася до смесените масиви данни, които включват и лични, и нелични данни. Целта на този документ всъщност е бизнеса. Опитахме се посредством този документ да направим нещо практично, което да се използва от дружествата и да могат те да разберат как могат да използват тези два регламента заедно и как да извлекат полза от тези два регламента. Така че указанията за смесените е, масиви от данни са насочени към няколко аспекта. От, на първо място обясняваме какви са личните данни, какви са неличните данни, е, обясняваме принципът на свободното движение на данните и в двата регламента, тъй като нещата са малко различни. В общия регламент защита на данните и свободното предвиждане на лични данни и след това обясняваме идеята за преносимост на данните и в двата регламента. In most practical situation, what we see is that... Uh, в повечето случаи масивът данни много често съдържа двете категории данни. Повечето европейски бизнеси в масивите данни, с които работят всеки ден, ще се сблъскат и с двата вида данни. Така че в този тип случаи на практика има ясно разграничение между личните и неличните данни и често обаче това ясно разграничение изчезва, има сливане или размиване на границите. Например, ако погледнем данъчните вписвания на определено дружество, там е съответният данъчен номер, това не е лични, това не са лични данни, но накрая пък се е подписал е, съответното лице, което отговаря за финансите или за счетоводството, неговия подпис вече са лични данни. Така че там също имаме смесени данни. Регламента, за който говорим днес, ясно каза, че се прилага към нелични данни, които са част от смесени масиви данни и по никакъв начин не влияе върху изпълнението на общия регламент за защита на данните GDPR. Искам да подчертая, че регламента за неличните данни не влияе върху изпълнението на GDPR. Що се отнася до взаимодействието между двата законодателни акта? Това означава, че когато имаме масиви от данни, където има смесване на лични и нелични данни, регламента за неличните се отнася към неличните, а общия регламент се отнася до личните. And if the two Uh, двете части, двете вида данни обаче са смесени в този масив и много трудно могат да бъдат разделени. Примерно не могат да бъдат разделени, защото това ще е много скъпо или чисто технически е, не е възможно. Тогава задължената защита на данните, които идват от GDPR, се прилагат към целия масив. Това искам да подчертая задължително. Дори когато има съвсем малко количество лични данни, тогава все пак примата е на общия регламент за защита на данните. Това подробно сме обяснили в тези указания, за които говоря. Информацията, която получаваме от бизнеса, т.е. чел тази указания – Казват, че нашите указания са много практични, изясняват задълженията по двата акта и тяхното съчетаване. Така че за европейския бизнес това е изключително полезно. Продължаваме нататък. Нека сега говоря за саморегулаторните аспекти на това законодателство – Продължаваме да предоставяме висока сигурност и още по-висока сигурност, където и да се намират те. Настоящия регламент се опитва също да изгради доверие в обработката на данни и практики, които държат да, не, да запазят своя клиент и да му дадат възможност да се премести. Тоест, имаме ограничение на национално ниво за локализация на данните, както казах, както и търговец, който а, не дава възможност данните да преминат към друг търговец. В самото начало Зададохме две е, работни групи за саморегулиране. Те бяха създадени в края на 17-та година. Едната се нарича DSM, групата за единния цифров пазар и заинтересованите страни. Ние сме наблюдатели, Европейската комисия. Първата работна група иска да направи, първата се нарича Слайпо, тя иска да създаде възможност за това как ще бъдат прехвърлени данните, това е записано в 6-та алинея, втората работна група не е пряко свързана с изпълнението на регламента, но независимо от това е една предпоставка за свободното предвижване на данни. Тук става дума за нивото на сигурност в целия Европейски съюз. Тоест, искаме да гарантираме сигурността на данните в различните доставчици на доставки в облаци. Като виждате, подходът е много локализиран. Не сме организирани в Брюксел тези срещи. Както виждате, били сме в различните столици на Европейския съюз, като използваме местния бизнес, който ни помага при тези срещи. Много добре работи това, тъй като дава възможност да се привлекат всички местни бизнеса и след всяка среща дори все повече дружества се присъединяват към този процес. Освен общите заседания, които чисто физически се провеждат, съпредседателите организират редовни конферентни обаждания, които също помагат за включването на МСП. Последният ми слайд ще ви представи работата за преносимостта на данните. Целта тук, която е зададена в 6 член, е всъщност да създадем един кодекс, който е поведенчески, единия е за инфраструк... услугите в инфраструктура и след това услугите в облак. Надяваме се, че ще се разработи такъв своевременно. Знаете, че Филанското председателство в края на ноември организира конференция по тази тема. Важното тук е, че не става дума само за поведенчески кодекс, става дума за това как доставчиците на услуги в облак ще изпълняват този кодекс. Европейската комисия няма да оценява само как този поведенчески кодекс се изпълнява, но и също така как това ще увеличи степента на протеким протичане на данните на пазара и ще бъде ли по-лесно да се смениш доставчика на услуги в облак или не, т.е. протекимостта на този процес. Това е този подход към саморегулиране. Благодаря ви за вниманието. Този регламент а, има безпредседентен потенциал за европейския бизнес, за да може той да се възползва оптимално от економиката на данните. Има обаче още работа, която остава, за да постигнем това, което обещахме. Много ви благодаря. Thank you, Mr. Shastane. I will immediately give the floor. Благодаря. Давам а, възможност веднага на господин а, Ковачев, като един от а, докладчите по темата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Европейската комисия за приноса им в това заседание по законодателен надзор върху регламента за свободния пренос на нелични данни. Това досие се разработва с активното участие на нашата политическа група като ЕНЕП винаги е настоявало, че тези ограничения върху пренос на данни трябва да отпаднат като предпоставка за развиването на единият цифров пазар, който се насочва към предоставянето на все повече възможности и услуги за бизнеса и за гражданите. Затова е интересно да чуем повече за доброволните кодекси за поведение, тъй като крайния срок за изграждането, за въвеждането такива посредствено предстои. И аз виждам, че комисията се отблизо следи този процес. Две са работните групи, които тя създаде стремежеше да подпомогне разработването на тези кодекси, но как ще се осигури прилагането и използването на тези кодекси предвид на техния нездължителен характер. Освен това, мисли ли се за възможността, ако има ниско ниво на въвеждане или спазване на тези кодекси, то тогава прегледа да стане по-рано, а не след 4 години, както е предвидено. Благодаря. Госпож... Европейската комисия излезе с този текст. Не мина много време от одобрението ми. Струва ми се, че вчера беше. Става дума обаче за законодателен акт, който е изключително важен. Това, което ми се стори изключително интересно, е свързано с дискусията, която проведохме, когато одобрихме този регламент. От една страна се говори за нелични данни, от друга страна винаги има риск, а рискът е <clears throat> да бъдат смесвани данните, не лични с лични. Искам да разбера дали Европейската комисия е поставила фокус върху това в работата, която е извършила на ниво указания. Т.е. какво правите, за да гарантирате така, щото няма да е възможно данните да бъдат смесвани, да спрат да бъдат анонимни. Защото идеята за свободното движение беше, че всъщност те са нелични. Как ще намалите риска да дезанонимизирате данните и как ще, как ще гарантирате това, каква е работата в тази посока, както и в указанията? Thank you, Mrs. Sharanzova, for Renew. Аз също искам да благодаря на комисията, господин Йера. Отдавна не сме се виждали. Внимателно изслушах вашата презентация. чел съм и насоките. Няколко въпроса имам. Първо, по отношение на националните единни информационни точки онлайн дали има такива навсякъде, във всички държави членки, дали се ползват повсеместно. Ние знаем, че има такава инициатива, но трябва да проверяваме, да сме сигурни, че наистина съществуват и работят. На второ място, по време на трилога, мисля всички помним, че много обсъждахме на техническо и на политическо равнище въпроса за изискванията относно данните за местоположението, което се включват в изискванията към тръжните оферти при обществените поръчки. Това знае ли се широко на местно ниво, на регионално ниво в държавите членки? Те погрижили ли са се да осведомят своите е, служители по места. На следващо място за смесените масиви от данни. Правилно ли разбираме насоките, че на практика, ако има някакво смесване на масиви от данни, то тогава се прилага регламента за защита на данните, общия регламент и той, правилно ли разбирам, а, а, има предимство, а, когато една фирма е решила да не разделя смесените масиви от данни, макар технически това да е било възможно. Срокът е 9 е, ноември тази година за въвеждането на кодексите. Та наистина наближава какво се прави. И последно, пак за смесените масиви от данни, както вие казахте, интересно ми е какво ви отговори а, автомобилостроенето като отрасъл. Става въпрос за данните, които се генерират от самите автомобили и по какъв начин се гарантира несмесването на данните при тях. Благодаря. Благодаря ви, господин Корае. Господин Гезе трябваше да ни напусне, тъй като отиде на заседание на друга парламентарна комисия. Сега ще представя наша обща въпрос. Той се отнася до свързана тема като тази поставена от госпожа Шалдемозе. Както казва комисията, в своето съобщение използва се като пример едно проучване, изготвено по поръчка на Европейския парламент, където става обръщане на а, масиви от данни, които са били анонимизирани, а след това се вдига тази анонимизация може по този начин, както показва един, едно, един експеримент, да се идентифицират лицата. А, отговорът може би е, е в това да се разделят тези процеси, но а, такова а, сваляне на анонимизацията може да се извършва на места, които не попадат в юрисдикцията на Европейския съюз. Какво а, прави комисията в тази посока? Благодаря ви. А, госпожа Ж... Жодо. Благодаря ви за изложението. Трябва да си призная, че а, почетох а, наръчника ви и той му удовлетвори доста а, относително. Доколкото стана ясно, по-голям част от данните не са нито само лични, нито само нелични. Генетичните данни, например, са област, в която научните изследователи могат да имат достъп до тях, за да постигнат сериозен напредък. Но това е и област с много високи рискове. За... Така че дали може да уточним този, този вид данни? А, също така не се предвиждат и никакви санкции в случай на нарушаване на кодекса на а, поведение. Както виждате, все повече и повече данни се превръщат в а, продукт, който се купува и се продава, така че имаме нужда от а, а, повече яснота. И а, примерът с а, МСП което се е прехвърлило в Япония, за да развива своята дейност, е много красноречив. Защо трябва да се налагат такива ограничения? Защото, че ти просто да кажем, че регламентът не за нито Япония, нито останалите дружества извън Европейския съюз значително влушава нашата дейност. Как може да помагаме нашите дружества на, да се справят с конкуренцията, идваща от предприятия от извън Европейския съюз? Не смятате ли, че някои от тях вече са започнали да спазват изискванията на регламенти, след което могат да се откажат от тях и да се преместят някъде другаде? И следващият ми въпрос, имате някакви данни за това какво е положението с кодирането в Европейския съюз и други държави членки. Благодаря ви, господин Белан. Благодаря. Много топло приветствам представителите на комисията за дейността им. Знаете, че към днешна дата данните са по-скъпи от злато. За съжаление, е, в е, високо регулиран е, и широко хетерогенен контекст, нормативната уредба не действа пълноценно. Има много хора, които очакват с натърпение на това предложение но това е първа стъпка към успеха. Искам да се възползвам възможността да задам въпроса за това, но къде сме стигнали при прилагането и в частност по отношение на отхвърлянето в държавите членки на законодателство, което а, се определя като спъващо преносимостта и свободното движение на данни. И какво може да ни кажете по отношение на проучването на, на Европейската комисия за прилагането на изискването за свободно движение, колко може да се възползваме от съществуващите разпоредби. Освен това, трябва да се предоставят насоки за прилагането на законодателство на това зависи от сложността му. Аз мисля, че това е още едно съображение, което подсилва значението на единното звено за контакта. Европортала, който изпълнява ролята на портал за информация, ни показва, че само няколко държави членки са изградили такива единни точки за контакта. Какво се прави, за да може държавите членки наистина своевременно да се съобразят с това законодателно изискване? упражнява, трябва да се упражнява предварително силен натиск върху държавите членки, преди да се стигне до излизането на доклада за резултатите от прилагането, който трябва да излезе 2020 година. Благодаря ви. Госпожа Конична, искате ли думата? Да. Имам още двама записали се. След това ще дам а, думата на представител на комисия. Господин Шваб има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин а, Ковачев правилно а, а, ни насочи и а, този регла... към темата и наистина регламента а, ни помага, а, но той трябва да бъде е, реално от полза на потребителите си. А, тук в парламента а, често се злоупотребява с такива спорни теми от страна на националистите, но а само ако имаме единствен, единна система за защита, ще можем да продължим да развиваме единния цифров пазар и да гарантираме сигурността на гражданите. Разбира се, тези теми продължават да бъдат приложното поле на общия регламент, който става въпрос за лични данни, но има и някои други аспекти като например, когато смесени данните също трябва да бъдат защитавани. Струва ми се, че държавите членки ще извлекат економическа полза а, от споделянето на неличните данни и мисля, че парламента може да способства за това, като засили а, изискванията по отношение на сигурността на тези данни. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря. Това е един изключително важен въпрос. Обедена съм, че Европа има само какво да спечели – ако посредством различните нормативни стълбове успее да организира един единен пазар за данните. В случая не говоря само от економическа гледна точка или за економическата стойност, която имат данните. Говоря и от гледна точка на научно-изследователската дейност. Това е много важен аспект, както и от гледна точка на на доказателствата, които се изличат от данните за изграждане на политики. Трябва обаче да опазим личното пространство и личните данни. Има данни, които трябва да бъдат анонимизирани, особено що се отнася до здравеопазването, данни, които е, трябва да бъдат псевдонимизирани и нелични данни, които а, не са такива. Сега, риск винаги има. Знаете, че в цифровия свят а, винаги има риск. Но ще питам нещо съвсем друго. То е свързано с нещо, което обясни Европейската комисия. Става дума за услугите, предоставени в облак. Много държави членки, много администрации се питат къде да сложат данните, с които разполагат. Тоест, трябва да излязат от една система, която е система на съхранение и да се качат в облак. Питат се дали да изберат публичен облак, частен облак, т.е. къде да сложат данните. Това е много важна тема и искам да получа повече информация по нея. Ще има голяма добавена стойност това за Европа. Говорихме за общи неща и затова може би е добре да има сертифициране. Общо европейско сертифициране на услугите в облак. Може би това е важно за частния сектор. А, но... Публико. Това е важно и за публичния сектор, който в крайна сметка говори за това и съдържа много данни. Всеки един ден знаете, че има огромен натиск от големите ам, транснационални фирми, които предоставят услуги в облак. Няма да цитирам имената им, всичките ги знаете, те са гиганти, те казват по-сигурно е да работите с нас, ние предоставяме добри услуги, не дейте да създавате други облаци, ние ще ви дадем облак. Мисля, че това ще бъде голям принос, към който е, Европа да помогне на публичната администрация. Thank you very much. Много благодаря. Е, господин Шастани има думата. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря а, за а, напълно уместните въпроси. Ще започна а, с темата а, за прилагането в държавите членки. А, съвсем практически погледнете това, а, което правим е един преглед, като проверяваме държава по държава, т.е. имаме а, е, списък за ограниченията по отношение на данните за локализация е, и провеждаме съответно двустранни срещи с държавите членки, за да направим преглед на проблемите, които, сме, е, които съвместно сме установили какво се прави по този въпрос. Държавата членка сама извършва преглед на своята национално законодателство и а, понякога намират а, нови изисквания по отношение на дигитализацията, а, които до сега не са били установявани. Тоест, а, цифрова трансформация се извършва в различните отрасли на економиките и неща, които преди не се е, идентифицираха като проблеми, сега могат да се открият като такива, като държавите работят именно по съобразяването на тези аспекти с изискването относно данните за локализацията. Въпросите са много сериозни. Един от проблемите с с които се сблъскваме и които забавят, например, въвеждането на тези единни точки за информация в информационния портал. 12 държави членки са идентифицирали такива единни точки за контакта. Та, като че ли е проблем, който е, е хоризонтален за този законодателен акт в държавите членки се идентифицира и, например, институцията или министерство, което да има този капацитет, който е, е, хоризонтален и всеобхватен на практика. Тоест, трябва да се разглежда това забавяне по-скоро като знак за затруднението да се идентифицира кой орган, на кой орган да бъде възложено следението за изпълнението на това законодателство. Сега за обществените поръчки. Е, ние е, също така следим за това по какъв начин се разгласят е, информацията за факта, че не може чрез обществени поръчки да се ограничават движението на данните и да се изискват данни за локализация. Напредъкът върви с различни темпове в различните държави членки, докато, доколкото знаем, не, фирмите не са се оплакали, че това продължава да е проблем, а, а виждаме, че това а, беше основна и важна тема на дискусии при предишния преглед, за смесените масиви от данни и за свалянето на а, анонимизацията. А, трябва да разглеждаме докъде се стигат правомащията по този законодателен акт и връзката с общия регламент за защита на данните. А именно, а, между, а, чрез тези два акта не трябва да има а, никакви бели е, полета. А, Тоест, няма значение дори да може да се свали анонимизацията данните, т.е. А, а, ако утре или в бъдеще се свали тази анониматизация, веднага ще се навлезе в приложното поле на друг законодателен акт, който отново ще гарантира защита на данните. Тоест, наистина, двата регламента изглеждат, разглеждат а, е, съвместно и това е всъщност едно от хубавите неща, че чрез е, този регламент и общия регламент за данните имаме една приемственост, на последователност и всеобхватност. А мисля, че фирмите, които се занимават с данни, не могат да разделят данните но все пак тези два законодателни акта осигуряват и отчитат свободното движение на данни. Ако е невъзможно или неефективно, е тъй като е твърде скъпо да се разделят двата типа данни или ако технически това е невъзможно, при всички положения все пак общия регламент се прилага но това няма значение, защото самият а, масив от данни може да се а, намира където и да е на територията на Съюза, т.е. изискването за свободното движение продължава да, а, да имат а, приложимост а, и да се гарантира а, свободният пренос. За кодексите как сме сигурни, че до края на ноември тази година, както се предвижда от регламента, ще бъдат разработени и възприяти. Финското председателство планира на 25 и 26 ноември да има конференция по този въпрос. И ние сме сигурни, че ще се прилагат тези кодекси поради това, че редом с тези кодекси съответните фирми в отрасъла разработват много стабилни системи за добро корпоративно управление като част от този механизъм а, сме предвидели изграждането също така на един механизъм, който ще дава възможност на потребителя да се оплаква и да подава жалби, ако се окаже, че един доставчик а, само на думи а, декларира, че се придържа към даден етичен кодекс. Разбира се, ние в комисията съвсем отблизо ще следим конкретно за прилагането на регламента, за да гарантираме и ефективност на на практика. Също имаше въпрос за преносността на данните по отношение на отраслите. Това още не сме го разглеждали. За сега гледаме въпроса в хоризонтален план, т.е. не сме го разглеждали специфично за отделните отрасли, както например отрасъл на здравеопазването, но виждаме тук има потенциал за по-нататъчно развитие. Много е важно първо да изградим една соле солидна база, която обхваща всички сектори, за да можем по-нататък да проучим детайлно подробностите на всеки от секторите. За изискванията за киберсигурността нямахме много възможност по-подробно да ви запознаем с това, което сме направили. Има работна група за сертификация на сигурността на услугите в облака и а, се работи по изго... изготвянето на европейска схема за се... сертификация на доставчиците на облачни услуги. Така ще може да има сертификация като схема или като някакъв тип етикета за да може бизнес потребителя да разпознава, че даден доставчик на облачни услуги отговаря на изискванията за сигурност. В момента комисията прави анализ на препоръките, които събрахме в разговорите си с представители на отрасъла и ще работим по този въпрос заедно с ЕНИСА Европейската агенция, която се занимава с е, мрежите. И ще работим така, че това да е от полза и да се спазва както частни субекти, така и публичната администрация и да ги уверим, че е, те ще намерят сигурно място сред е, съхранението на данните в облак. Благодаря. Um, благодаря ви, господин Шестане. За съжаление няма да имаме време да продължим с дебата днес, но бих искала да благодаря и на вас, и на екипа ви за посещението днес сред нас и за това, че взехте участие в този дебат. За, както вече разбрахте, за нас темата е много важна тази комисия. Ще продължим да следим много отблизо, както и вие самият разбира се. Така че, моля ви отново да ни посетите, когато му дойде времето, за да ни осведемите какво се е случва в тази толкова важна за нас тема. И така приключихме с тази точка от дневния ред и стигаме до следващата точка. Short of Sorry. Short of time. Времето малко ни притиска, но тази точка от дневния ред or you should take over. Sorry. I waited um, with a lot of interest но, както знаете, много хора чакат с нетърпение обсъждането на тази точка от дневния ред, а именно представянето на работата на съвместни следователски център върху разликата в качеството на хранителните продукти и на окончателния доклад на форума на високото равнище за подобряване функционирането на веригата на доставки на храни ще чуем три презентации, след което ще имаме и време за разискване. Бих искала да приветствам добре дошли нашите двама гости от а, а, съвместния център, господин Уберт и господин Чиян и представител на Поиската комисия Карло Бетинели. Добре дошли на всички, но ще ви помоля да а, направите изложенията си и точно време за въпроси и отговор, тъй като искаме да проведем възможно най-оживена дискусия по темата. И така, най-напред давам думата на господин Петинели, който ще ни представи окончателния доклад на форума на високо равнище. Имате думата хората. Много ви благодаря, госпожо председател, дами и господа, уважаеми членове на Европейския съюз. За мен е удоволствие да бъда днес сред вас, за да ви представя окончателният доклад на форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата за доставки на храни преди да вляза в подробности, държа преди всичко да ви благодаря за постоянния интерес, който прояви вашата комисия към работата на форума тъй като част от състава на вашата комисия се поднови след изборите, бих искал най-напред да ви представя с няколко думи основната фун... цел на функционирането на форума. В него има 50 членове, които представляват държавите членки, индустрията и гражданското общество. И целта, беше да, целта на форумът беше да помогнем на е, Европейската комисия да подобри своите познания за функционирането на веригата за доставки на храни. Четири бяха основните цели. Първият беше да допринесе до по-добра яснота за веригите. На второ място е прозрачността на цените. На трето място е проверка дали съществуват или не тъй наречената разлика в качеството на храните. Държа да отбележа, че с гордост мога да заявя, че след две, две години усилена работа успяхме да постигнем резултати и по четирите теми. Първата и може би най-важна работа на нашия форум беше работата по разликата в качеството на храните на Европейския съюз. През март 2014 година получихме мандата си да започнем работа и от тогава започнахме много сложни, но продуктивни разговори с всички участници по веригата за доставки, за, като особено обърнахме внимание на представителите на потребителите. Членовете на форума Подкрепих подхода, основаващ се на, на конкретни данни, затова поръчахме на съвместния изследователски център да проведе кампания за тестване на качеството на храните, за да може да се гарантира дали действително има основания за това усещане, че има разлика в качеството на храните. И след малко чули тяхното а, техните резултати. И днес представителите на съвместния център ще ви представят своите резултати. Но в окончателният доклад на форума се определя набор от най-добри практики за установяване на разликите в състава, като те е, само допълват съществената регулаторна работа, която наскоро приключи с преразглеждането на директивата за нелоялните търговски практики в момента прилагаме на практика този принцип, като се опитваме да се справим с проблема на зразката в качеството на храните или многостранните измами, тъй като те са много сложен въпрос. Но това беше само част от нашата работа. Друга важна тема е темата за пречките в рамките на вътрешният пазар. Бариерите, които съществуват на вътрешния пазар за храни, е, вредят както на потребителите, така и на МСП. Докладът е ясно изпоща посланието, че трябва да се гарантира по-безпроблемно функциониране на вътрешния пазар и да подобрим е, благосъстоянието на потребителите, като това не влияе на под функциониране на вътрешния пазар. Сред целта е да премахнем нерегулаторните бариери, които се създават от частни оператори и които могат да намалят възможностите на потребителите и на търговците на дребно да продават своите стоки където искат и се вътрешния пазар, което нарушава основния принцип на вътрешния пазар. За целта трябваше преди всичко добре да направим оценка на обхвата и размера на тези вид бариери, преди да можем да намерим начин да, да ги преодолеем. Европейската комисия предприе оценка на въздействието на този вид мерки върху вътрешния пазар и изборът на потребителите. В резултат на това Европейската комисия ще проведе проучване, което внимателно ще разгледа този вид ограничения за потребителите на вътрешния пазар. Форумът също така се занимава и с възможните действия за борба с практиките на нелоялните търговски практики на вътрешния пазар. Като Европейската комисия в момента разглежда, преразглежда, обсъжда преразглеждането на директивата и форумът смята, че директивата би трябвало да обхване всички най-слаби звена по веригата, а не само МСП. Окончателният доклад на форума призовава за възможно най-бързо транспониране на преразгледаната директива в държавите членки. Бих искал също така да спомена и работата ни по цифровизацията – тя ясно показа, че форумът не се вълнуваше само от а, належащите теми, но разкрещаше и дългосрочни предизвикателства за способността по, на веригата на доставките. За целта изготвихме с, излязохме с политически е, препоръки, като как да се, се е, придобият нужните умения, как да се работи в добро взаимодействие между участния сектор, потребителите и академичните страни, които могат да насърчат добрите новаторски решения и как може да се установят най-добри практики за споделяне на данни и поверителния характер на личните данни и цифро... Е, установихме, че има огромна цифровизация в хранителният сектор и че революцията вече се случва. И лично мога с удоволствие да заявя, че форумът установи ясната връзка между конкурентоспособност и устойчивост. По-низкият е, е, екологичен отпечатък ще бъде един от основните а, предимства на хранителните стоки, произведени в Европейския съюз. И форумът предвижда стратегия, която да се разработи в рамките, ще допринесе за разработката на стратегията, която ще бъде разгледана за храните в рамките на новият зелен пакт. Целта е да се достигне до една цялостна политика по отношение на храните, която да насърчи екологосъобразният преход на всеки етап на веригата. Форума също така и постигна много конкретни резултати чрез проекта Food for Europe, проект, който има за цел да увеличи прозрачността на, по веригата за доставка на храни. Този показател ни показва как, дене, как хра, парите, които даваме за хранителни стоки, се разпределят по веригата и също така се предвиждат какви са разходите на всеки участник по веригата, за да имаме по-ясна представа как би следвало да изглежда но равноправно разпределение на разходите. За заключение, нашата работа беше много много а, ефикасна. След няколко дни изтича мандатът ни, но ние успяхме да засегнем някои от важни предизвикателства, пред които е поставен хранителния сектор в Европа. Докладът определя като тях устойчивостта и измененията в климата засилването на електронната търговия и напрежението на международната търговия. Трябва да обърнем специално внимание на всички тези теми и да гарантираме, че новият политически цикъл ще доведе до взимане на реш... нужните мерки в това отношение. Обетен съм, че след добро сътрудничество ще успеем да гарантираме после това бъдеще както за европейският хранителен сектор, така и за потребителите. From... Благодаря ви и сега давам думата на господин Улберг от съвместния изследователски център. Благодаря ви, господин председател, госпожо председател. Благодаря ви, че дадохте на съвместния изследователски център възможността да представим нашият принос в разрешаването на проблема с разликата в качеството на храните. Колегата от Генерална дирекция економически растеж на Европейската комисия ни ви обясни какъв е проблема, пред който сме изправени, а аз ще ви обясня какво направи от части Силватовският център в последните две години, за да се справи с този проблем. По-конкретно, председателят натовари изследователския център с мандатът да изготви и да, и да подобри методологията за сравняване на състава на хранителните продукти, за да можем да проведем дискусия по темата възоснова на солидни научни доказателства. За целта разработихме методология за изпитвания, която обхваща всички стъпки. Започва се с подбора на продуктите, взимане на проби от тях, оценка на съставките и оценка на качеството на продуктите. Методологията беше разработена от службите на Европейската комисия с участието на представители на заинтересованите страни по веригата доставки на храни, в частност и потребителите. Хармонизираната методология беше представена още през пролета на миналата година и следващата стъпка беше че изследователският център заедно с компетентните органи в държавите членки проведохме кампания за изпитване в, в рамките на целия Европейски съюз, за да тестваме характеристиките на различни хранителни продукти, като за това, разбира се, използвахме методологията за изпитване, която беше разработена от самите нас. През ноември 2018 година поканихме всички държави членки на Европейския съюз да вземат част, участие в тази кампания. Предоставихме подробни инструкции как могат да го сторят. И още преди изпращането на поканата достигнахме до споразумението, че компетентните органи ще събират пробите на тяхна територия, използвайки официалните процедури за контрол. 19 държави членки поеха ангажимент да вземат участие в а, това проучване чрез а, събиране не само на научните данни, но и като поеха ангажимента да качат всички цифрови данни в обща ни база данни, след което ние в съвместния следователски център проведохме оценката на тези данни. Над 100 продукта бяха обхванати в рамките на това проучване, след които 113 продукта на дадени марки и 13 с носещи лейбъли на частни организации. Разгледахме млечни продукти, преработени продукти, безалкохолни напитки и а, храна за кърмачета, т.е. опитахме се да обхванем възможно най-широка гама от продукти. След това пристъпихме към оценката, която беше изготвена по а, начин, основаващ се на всички е, данни, които са поставили за продукта, т.е. данните за хранителната стойност, данните за съставките. Това беше целта свързана с състава на хранителните продукти, но едновременно с това за нас беше много важно да разгледаме и опаковката, и то предната част на опаковката, защото е много важно да установим дали опаковката изглежда по същият начин или не в различните държави и членки. От, разбира се, трябва да вземем сметка и, че е, не живеем в черно-бял свят и освен категориите идентичен и различен, трябваше да, да добавим и още една категория, която е подобен. И това е резултатът от оценката ни. Общо, средно 10% от продуктите имат различен състав, но тази разлика в състава не е достатъчно ясно отразена чрез разлика в опаковката на продукта. Говорим за 10% от продуктите. А от друга страна, около една трета от продуктите имат идентичен състав и опаковката беше почти идентична. След което около 20%, малко над 20% от продуктите имат различен състав, но този, тази разлика в състава не беше достатъчно ясно отразена в начинът по който изглежда отпред паковката на продукта. Но има сходен паковка И останалите 9% имаха, извинете, само една трета си с продукти с различен състав, които обаче са отразени и в разлики в опаковките. Тоест, ясно, по видим начин осведомяват потребителите, че става въпроса за различен продукт. Това са изводите, които си направихме. И основа на тези резултати не можем да установим ясен модел за регионална диференциация на продуктите. И е важно да подчертаем, че макар да избрахме много разнообразни продукти и взехме много, и работихме в основата на голям брой проби, няма как да твърдим, че това проучване е представително за всички продукти на европейския пазар. И важно ще така да отбележим, че съставът няма как автоматично да се приравнява с качеството на продукта. Какво правим в момента? Провеждаме сензорен анализ, за да установим дали разликата в състава на продукта може да бъде установено от, усетено от потребителите. Благодаря ви, че говорихте кратко. Наистина съжалявам, че нямаме повече време. Третия оратор а, е също от съвместния център. Господин Чаян. Много ви благодаря. Госпожо председател, ще говоря за економическия анализ, разликата в състава на продукти, маркови продукти – или практики с двойно качество. As uh, the title, sorry, I went too far. Uh, as the title uh, suggests, so... Целта на този проект е да разгледа практиките на предоставяне на хранителни продукти с различно качество. Направен бе економически анализ, който допълва работата на колегите, които преди мен се изказаха. Работата започна миналата година през юли 18-та година. Проектът ще приключи на 31 декември тази година. Тоест все още работим, но приключваме приблизително що се отнася до това върху какво се съсредоточихме. Тъй като все още работим, представям само дейността, не представям резултати. Така че, върху какво сме се съсредоточили? От една страна гледаме потребителите, след това производителите и след това правим и хоризонтален анализ. От гледна точка на потребителите, целта или въпросът който ни вълнува, е да разберем как се отразяват тези практики на потребителите, какво е въздействието на възприятието на такива продукти с различно качество. За да отговорим на този въпрос, използвахме данни, които вече съществуват в литературата, особено економическата, и емпирични, и концептуални за да видим какво означава това за потребителите. Също така, искаме емпирични данни и за това правихме експерименти. Това е за потребителите. От гледна точка на производителите, основният въпрос, на който искаме да отговорим, е защо собствениците на марки имат такива разлики в качеството на храните. Да видим какви са стимулите, за такива практики. Тук също взимаме отговорите от литературата. Хоризонталния анализ. Тук разглеждаме какво всъщност движи тази, е, това двойно качество на храните или разлика в качеството на храните. Защо има такова? Защо има такива практики? Това е емпирично изследване вече. Тук използваме данни, които бяха току-що представени от колегата, но го съчетаваме и с други социално-економически данни. Uh, in terms of uh, analytical framework that we use... Аналитичната рамка, която използваме, когато разглеждаме тези практики, разглеждаме нещата и малко по-общо. Трябва да разберем цялата продоволствена верига, как се организира тя. Те определят тези въпроси и това, което ние обсъждаме в нашия проект. Например, например ако гледаме производителите и искаме да разберем стимулите за тях – защо един производител ще използва различно качество на храните, разглеждаме въпроси като ниво на конкуренцията, стратегии на собствениците на марки, за да пускат продукти на или пък откъде взимат суровините си. Когато гледаме страната на потребителите, важно тук е да разберем възприятието на потребителите за такива различни степени на качество, какви съставки, какво се използва от а, потребителя като съждение, за да стигне до извода, че нещо е с по-низко качество. Това също си взаимодейства и с двойното качество на храните. Например, ако съставките са различни в различните версии, на един и същ марков продукт. Та ако тези съставки се използват като индикатор за това гражданина да сметне, че определено определен продукт е с прониско качество, то тогава това определя избора на това какво купуват. Това е аналитичната рамка. за да може по-добре да се разбере въздействието на тази разлика, направихме експерименти в 6 държави членки за конкретни продукти. Е, както казах, идеята е да има емпирични доказателства по въпроса, да видим как са засегнати потребителите и въпроса, който, всъщност, на който искаме да отговорим, е всъщност да разберем дали дали има наистина такива разлики в марковите продукти. Все още работим. Поради тази причина не излизам сега с резултати или констатации, но резултати ще има, те ще излязат в края на годината. Смятаме да представим резултатите за среща на всички заинтересовани страни. Благодаря ви. И аз благодаря. Ще ви поканим отново, когато имаме резултати. Времето ни притиска, както знаете. Сега ще помоля депутатите да не говорят повече от две минути, за да получим отговор. От името на НП господин Сокол. Thank you very much. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на колегите от съвместния изследователски център за представенето. Знаете, че това е голяма политическа тема, знаете, че тя се използва в различни политически кампании и така нататък. И за това смятам, че е много важно дискусиите в тази комисия да почиват не на субективни възприятия, а на научни данни и факти. Затова това изследване е много важно и смятам, че то ще бъде основата за по-нататъчни изследвания. Важното политическо послание е, че няма такава голямо разграничение в количеството, извинете, в качеството на продуктите по географски райони. Не може да говорим явно за някакво качество за изтока, друго за запада, за юга и така нататък. Дали сте забелязали обаче някакви други а, системни проявления? И ако не сте, може ли да излезете с някакви причини, които според вас съществуват заради тези разлики? Какви са причините за разликите според вас? Заради различните съставки, различен начин на производство, регулаторни стандарти и така нататък. Второто, което искам да кажа, е, че 9% от продуктите са различни като съставки, но изглеждат по същия начин. 22% от продуктите са различни също като съставки, но това до известна степен е упоменато в опаковката. Може ли да обясните какво точно означава до известна степен? Може ли да ни дадете примери? Тъй като малките разлики могат да бъдат тълкувани по различен начин. Искам да разбера дали може да ни дадете примери за това какво имате предвид конкретно. Имам и други въпроси но не искам да отнем повече време. Да, 15 човека са се записали, което означава, че няма как да приключим в 11.30. Госпожа Борзан. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, много се радвам, че имаме възможност да обсъдим този доклад. Трябва да посоча, че членовете на комисията имко са тези, които всъщност дадоха идеята за пилотния проект при е, предишния мандат. Искам също да подчертая, че този доклад е само половината проект. Поискахме да се тестват и нехранителни продукти и ще продължим да настояваме за това. Що се отнася до резултатите на тази кампания на съвместния изследователски център, ще кажа, не съм изненадана. Както знаете, последния мандат аз също направих едно проучване и смятам, че моето проучване наистина е научно издържано. Заедно с Харватската продоволствена агенция стигнахме до същите резултати. Изследвахме продукти, които изглеждат идентични от Германия и Харвания. Също правихме сетивен анализ, лабораторен анализ и стигнахме до заключението, че една трета от а, апробираните продукти имат различно качество. Например, местните продукти, които се продават и на двата пазара Германия и Харватия. За Германия те бяха направени от месо, а за Харватия от обезкостено, механично обезкостено месо, което по европейското законодателство не се нарича месо. Или обрезки. А, така че това, което се предлага на хрватския пазар, има по-малко омега-3, по-здраво, нездравословно е и така нататък. Такива видове избор не могат да се оправдават с вкуса на потребителите. Резултатите бяха неоспорими. Производителя на едни детски храни всъщност обяви, че ще оттегли продуктите си от хрватския пазар, тъй като са с по-низко качество. Установихме също, че продуктите са различни, начина по който тези на западния пазар имат по-низко качество. Например, един пазар с повече изкуствени подсладители в Германия, отколкото в Харватия. И затова винаги ще твърда, че пускането на продукти с различно качество на единния пазар не е само феномен в Източна Европа или проблем за източноевропейците. Освен това, много се извинявам, но трябва да приключвате вече. Имахте две минути, а вие вече сте пет минути в ефир. Well, uh, to, uh, uh, to that... Само да кажа, че кандидата за комисар в тази посока каза по време на изслушванията, че държи на тази тема и това да бъде поправено. Надявам се всичко, което той каза, да бъде постигнато по време на неговия мандат. Съжалявам. Извинявайте. Много оратори са се записали за това. Госпожа Шаранцове от името на Риньо за две минути. Благодаря. И аз три страници съм си написала. Ще се опитам обаче да бъда кратка. Това, което е съвсем ясно, че 9, близо 10% са цифрите, но това е много. Това всъщност е един провал на единния пазар, според мен. И повтарям вече казаното. Не е проблем само в Централна и Източна Европа. Става дума за европейски проблем, който е навсякъде. Потребителите трябва да се страхуват навсякъде. Хареса ми аргумента на някои производители, които казват, че двойното качество почива на очаквания за цените у потребителите. Извинявайте, но това си е пълна дискриминация. Не може да кажете, че защото хората печелят по-малко пари, трябва да им се продават по-низкокачествени продукти, които са по-ефтини за производство и съответно по-ефтини като събестойност за купувача за приключването на този пруд, както казахте, че не трябва персе да се взема чувствителността към цената. Моля да махнете фразата персе, защото това не може да е фактор никога. А не персе или сам по себе си. След това, економическия ви анализ. Съжалявам, че Чешката република не е включена. Вие очертахте някои заключения, но може ли да ни кажете къде можем да намерим първоначалните ви заключения? И е добре да имаме по-широка дискусия в нашата група преди заседанието на заинтересованите страни. Благодаря за зелените, господин Колая. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че повдигнахме този въпрос за двойното качество с проучването, което току-що изслушахме. Дебата напредва. Чухме резултати, различно съдържание, 9% с еднакъв етикет, с сходно, сходен пакет 22%. Аз съм от Чехия и тази тема се обсъжда много в обществото и в предизборната ни кампания това бе основна тема. Изключително жалко е, че предложения, които ще защитат потребителите, не са намерили достатъчна подкрепа и този въпрос вече не е разрешен при предишния парламентарен мандат. Единият пазар е един от големите успехи на Европейския съюз и нежеланието ни да преодолеем тези проблеми уронва доверието на гражданите в функционирането на този пазар – трябваше двойното качество да бъде сложено в черния списък на нелоялните практики, но това не бе направено. Клиентите, които смятат, че са жертва на подвеждаща практика, трябва да се обърнат към компетентен орган, за да се направи оценка на конкретния казус и да докажат, че са били подведени. Терминологията, която се използва в директивата за нелоялните търговски практики, говори за значителни разлики в състава. Но какво може да се смята за голяма или значителна разлика? Защото малка разлика в състава може да доведе до голямо понижаване на качеството или очакванията на потребителя. Една от препоръките на форма на високо ниво за по-добро функциониране на продоволствения канал а, и така нататък е да се направи едно картиране или публичен инвентар на правилата в държавите членки, що се отнася до хранителни продукти или така наречените национални изисквания едно от изискванията за адаптиране на продукт са тези национални норми. Смята ли Европейската комисия да направи нещо след като бе направена тази препоръка? И още един въпрос. Дали Европейската комисия възнамерява да изясни какво означава значително различен състав или характеристики? И най-общо казано, какви са по-нататъчните действия, които предвижда Европейската комисия, за да преодолее този проблем? Благодаря, госпожа Жерон. Благодаря ви за толкова интересната и богата презентация. Смятам, че няма да след да преведем на всички езици на държавите членки. Жалко е, че сте пропуснали цените в проучването си, което ще ни разкаже съвсем друга история. Казвате, че има една, че при една трета от продуктите има разлики за продажбата на същи продукт в различни държави членки. Взех примера с активия в Данон. Например, тя съдържа повече а, а, ягоди в а, Германия, колкото в Франция и повече калциум в Нидерландия, отколкото в Чешката република, което е доста странен факт. Тук става дума все пак за съставки, които влияят върху растежа на децата. Тук вашите получвания пак показва, че има доста големи разлики. Няма да ви изреждам всички примери, спорате с тях пред очите си, но все пак може да си зададем някои въпроси въз основа на тези резултати. Дали мерки... майките могат да си зададат въпроси дали това въздейства на здравето на децата им. Въпросът им е дали, въпросът ми е дали сте разгледали по-отблизо този резултат и тези данни. Друг документ, който може би не разглеждаме днес, но на който трябва да бъде внимание, Покачва, че за съжаление пред резултатите от тези 22 държави членки не е изчерпателен. Бих искала да имам списъка и на останалите за интерес, за представители на заинтересованите страни. Говори се за гастронационализъм и гастропатриотизъм, т.е. подновяване на гордостта с националното културно, кулинарно наследство и действително европейските избори също показаха, че европейците биха желали все повече да потребяват местни кулинарни продукти, което може да ни даде възможност да насърчим отново някои сектори, като сектора на гъшия пасет в Франция, например, продукт, който е забранен в Съединените щати и който не е достатъчно добре защитен в момента в Европа. И тук стигаме до въпроса за етикетирането, но ще, поставя, ще представя предложение в тази насока скоро. Господин Юрек от ЕКАРЕ. Dziękuję. Bardzo dziękuję za dzisiejszą prezentację. Благодаря много за днешната презентация и в частност благодаря на колегите, които се включиха в проучването на практиките за двойственост на качеството. Един от въпросите, които намериха, на които бе даден резултат бе нова сделка за потребителите. Т.е. не всички проблеми са решени, но са създадени инструменти за решаването и аз мисля, че чрез продължаване на разработката и прилагането на такива мерки и с помощта на потребители и потребителски организации няма се стигне до това битката с нелоялната конкуренция да, се, да бъде загубена. Аз имам въпроси. Комисията ще въвежда ли нови, е, комис... нови мерки, например, по отношение на мрежата за на потребителите, как ще подкрепяте организации на потребителите в борбата им срещу подобен род практики има подобни програми. Интересуваме дали комисията е мислила евентуално да ги подпомага финансово а, при, или пък да планира други мерки за намеса, а, за да няма а, такъв натиск върху пазара, с нелоялна, нелоялна конкуренция. Благодаря много, госпожа Конечна която е и координатор. Благодаря. Вече години наред се борим с а, а, този проблем. И сега оказваме черно на бяло, че има двойственост на а, качеството. Това се отразява на практика на една трета от вътрешния пазар, а не само на конкретни е, части от Европа. Трябва да отчетем това, което се установява при проучването. Констатациите потвърждават това, което знаем. Все пак трябва да е ясно, че единия проект единния ни пазар не функционира едино. Не е достатъчно да се каже, че имаме единен пазар. Няма положителни изводи, които да могат да се направят на базата на констатираното в доклада. Проблемът е, че има нелоялна конкуренция. Трябва да намерим реално решение – последиците а, са значителни в реален практически план. Когато избираме какъв продукт да си купим, например, избираме а, продукти, а се оказва, че те са били подложени на редица модификации и това може да доведе до множество резултати. Така, например, когато избираме даден опаковка, трябва да видим дали има значими различия. За сега искам да ви благодаря за проучването. Но ще останат ли нещата както до сега? В проучването се потвърждават редица изводи, сочещи към наличие на несправедлива, нелоялна конкуренция. Благодаря. Ще продължим с записаните се. Имате изказване по, а, от процедурен характер, да. Аз просто исках думата. Не знам какво ще става. Има ли време? Исках да кажа, че изчерпахме списъка на координаторите. Сега ще продължа с другите записали се и ще помоля нашите гости да обобщят. Просрочихме графика, но наистина трябва да свършим до 12 часа. И така ще помоля следващите, които ще се изказват, да се ограничат не до две минути, а до минута и половина. Така, госпожа Тун, благодаря много, благодаря за доклада. Дискусията ясно демонстрира, че това време не е, е достатъчно. Трябва да имаме заседание по тази тема. Искам да кажа на всички, че имаме е, е, Европейски форум за храните. Може това да ползваме като а, форум, защото виждате, че това е много сериозен проблем. Сега за доклада. Той е заглавен по отношение за спазването на изискванията от хранителните стоки, но малко пример има за това. Например, те наречените спагети от смарката Клева. Там примерите са България, Чехия, Словакия. Обаче аз търсих на, в интернет и намерих, че такива спагети се продават и в Австрия. И да, там разликата са значителни в сравнение с България и Словакия. Фанта на Кока-Кола също са проучени само в 16 страни, макар че ги има в 22. Има държави членки, които не искат да се сравничат с вас ли. А, а ние не знаехме а, за това и много съжалявам за това, защото нашата а, задача тук е да си сътрудничим и бихме могли да а, м- подтикнем нашите държави членки да а, подобрят съдействието, което оказват на това така важно, за това така важно проучване. И аз наистина съжалявам, че това сега го разбирам. Друг въпрос. А, поради ограниченото време няма да задам всичките си въпроси, но трябва да има а, някаква а, така а, яснота на заключението. Ви казвате, че няма регионални различия, обаче има на, а, продукти, които са пакетирани по еднакъв или м, почти еднакъв начин. Мнозина от нас гласуваха а, против а, предложението тук в ИМКО за а, по една директива, доколкото си спомням, беше много зле положението там. А, да, говори се за това, че там не се, няма ясна дефиниция за това какво значи значителна разлика. А, Имаме конкретни, конкретни примери. Ето това, този студен чай на фюз в някои страни съдържа 15% чай или екстрактор чай, в други има 5, а в други изобщо няма чай. извинете, праскови в този чай. ето това е прясно а, сирене и се показват в съдържанието, че има лимонена киселина и други съдържания, а в другото, например, няма лимонена киселина. Това значима разлика ли или не? да се върнем назад, да прегледаме пак тази директива и да я подобрим. Благодаря. Благодаря, че така красноречиво а, иллюстрирахте тезата си, госпожо Тун. Искам да ви кажа, че след две минути преводът а, ще пре, а, бъде преустановен, тъй като преводач ще трябва да отида в друга зала. А, за това ви моля да се мобилизираме, да свършим своевременно. И така имате една минута. Госпожа Тот, да, благодаря много. Много важно проучване. Според мен се продават хранителни стоки, които наглед са еднакви, а всъщност са значително различни и се подвежда потребителя. Искам да ви напомня, че имаме директива, която говори за нелоялните практики като че ли няма една винаги една и съща разлика в географско отношение, но около 30% от стоките в прочените страни, макар да са сходни или идентични по външен вид, се различават. И много ви, висок процент от тези различия са в Източна Европа. Те не трябва да се смятат за е, пазар втора ръка. И също така ви обръщам внимание а, е, на а, е, доклада, който ще засяга, освен външния вид, а, и а, също органолептичните качества, вкусовите качества и така нататък, по какъв начин ще а, си осигурите съдействие държавите членки след това. Благодаря ви много. А, госпожа Агилера. Благодаря, госпожо председател, макар да нямаме много време. А и пък а, и аз малко закъснях а, за първия доклад, но искам а, да си изясня един въпрос. Когато говорим за различни продукти или с такива с различни характеристики, верно ли е, че етикета реално отговаря на продукта. Етикета на тези продукти отговаря ли на съдържанието му, защото това не ми стана ясно от доклада. И второ, втория доклад, второто проучване, когато ще, направ... ще ви видим оценката на продуктите и ще се формулират изводи. Но вие вече казахте, че в някои държави ги има тези продукти. Не може ли да работим на база на продукти, които ги имаме? И а, на същите да бъдат заложени в а, а, втория доклад. Госпожа Пенкова, благодаря госпожо председател. Благодаря на комисията за полезната информация. Искам да се присъединя към колегите. Тук не говорим за разлики в предпочитанията на потребителя и възприятието, а за разлики в свойствата или качеството на продуктите. В доклада също така казвате, че има също и отклит отклик по отношение на тези разлики. Това трябва да го отчитаме. Прави се нещо по установяване на методика, чрез която да се установяват тези различия по отношение на качеството. Пак не говорим за бранд, търговска марка или за външен вид и какво се прави по, за по-нататък по отношение на методиката? Ще има ли процес на, пре, на преглед? Има ли следващи стъпки, които ние да предприемем, за да защитим по-добре интерес на потребителя? Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател аз имам въпрос, не само, а, нямам въпрос, а, свързан с качеството, а с а, доклада за дигитализацията за 2020 година. Трябваше да имаме повече време да обсъдим този доклад. Та въпросът ми е за дигитализацията и какво правим, никой да не изостава. В, тази, в този отрасъл веригата на храните има много такива фирми и изграждането на, на цифровия пазар не е само въпрос касаещ частния сектор. Какво правим ние, за да защитим включим и малките фирми по веригата на храните. Другия въпрос за повишаване на квалификацията на работниците. Знаем ли колко често се губят работни места в а, а, този сектор на а, хранителната верига? А, и можем ли да обсъдим какви мерки бихме могли да приемем в това отношение? Благодаря. Благодаря имаме а, възможност да продължим а, а, още малко. Благодаря пак на преводачите, че ни дава тази отсрочка. Благодаря. А, госпожа Гепхарт, благодаря. Мога ли да кажа нещо, което вече прозвуча? Миналата година доклада беше добър, а затова го подкрепихме. Обаче имаше а, е, само един аспект, е, който, в който доклада беше много слаб, а именно за двойствеността на качеството. И е, тогава казахте, че в следващият е, парламентарен мандат ще трябва да работим а, по тази въпрос. И това бе правилният подход, а искам това да се отрази правилно а, в, в протоколите, да не се изкривяват нещата. Сега за това, за проучването. От него е видно, че много от гражданите се дразнят от това. И това го чувахме и предния път. А именно, че хората реагират много емоционално този въпрос и че има вероятност тези техни чувства да са неоснователни и трябва да проверим този въпрос. Искам да подчертая пред комисията, трябва да, да се вземат тези неща на сериозна и продължи работа, защото ако потребителите продължават да смятат, че има разлика в качеството, в зависимост от това в коя държава купувате продукта, а макар той да изглежда същия, това не е приемливо. Не е приемливо фирмите на вътрешния пазар да ни твърдят, е, че а, е, спазват общи правила. Но когато стигнем до общите правила относно качеството на храните, се оказва, че те имат диференциация на продуктите на пазара – фирмите са длъжни да предоставят еднакво високо качество навсякъде. Инак как ще гарантираме, че имаме добре функциониращ вътрешен пазар? Благодаря. Господин Салипа, много са потребителите, които се притесняват от това как функционира вътрешния пазар, но също времено виждаме, че наличността се цената и редица други фактори пречат на предоставянето на възможността за, за това потребители да имат достъп до храна, която да е добита по устойчив начин. Това трябва да се поправи. Трябва също така да разглеждаме по-щателно начина по който се етикетират групите храни. Трябва да се гарантира на потребителя, че вътре продукта съдържа това, което пише на опаковката а, инак няма да имаме еднакво ниво на защита на потребителя навсякъде в Европейския съюз. А, и такъв е случая, който виждаме по отношение на двойствеността на качеството. Освен това има много неща, които остават скрити от, а, за потребителя, като например какво реално се използва на место и а, мляко и месо. Господин Шваб, много ви благодаря, госпожо председател. В обобщение, всички сме съгласни, че не може да има граждани втора категория в Европейския съюз. И когато има такива а, нерв... неправомерни практики, те не засягат само един а, регион, те засягат целия Европейски съюз. На второ място, а, потребителите трябва да могат да, се, да бъдат добро осведомени. И тук не говорим само за това, което се съдържа на етикетите. 9% от разликите не са отразени дори и в етикета. Например, в Германия имаме национални разпоредби за съдържанието на вода в рибните продукти, но в съседните държави съдържанието на вода е по-високо, така че можем да се позовем и на националното законодателство и често казано да хармонизираме разпоредбите всъщност и да кажем не може да се допусне съдържание от, по, от над хикс процента вода в едните продукти. Това ще улесни за всички контрола на качеството на храните. Директивата, която приехме, все още не е влязло в сила, така че нека да видим какво ще бъдат окончателни резултати от получването, нека да не прибързваме, нека да се борим на първо място с случаите на, фалсив, да, предоставяне на информация с продукти, така че нека да работим, но без да избързваме ненужно. Благодаря ви, с това приключи списъкът на ораторите. Сега ще помоля тримата ни гости да отговорят. Опитайте се, моля ви, да, да се ограничите в рамките на 10 минути и тримата, ако е възможно. Господин Петине, искате ли вие да започнете? Струва ми се, че повечето въпроси бяха към съдържанието на получено, така че ще оставя колегите от местния статутски център да отговорят. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми да се спра на някои от многобойните въпроси, които ни бяха зададени. Uh, да кажем, въпросите, които са свързани с технологичен, в технологическата ни методика. Имаше редица въпроси, свързани с а, наличието на модели и дали може по някакъв начин да тълкуваме причините за тази разлика в качеството на продуктите. И диференциализация на продуктите ми бях, бях помолен да дам и конкретни примери. За някои продукти такъв пример беше студения чай, който допреди малко беше на масата до оратора, като тя ни показа. И става дума за количеството сок, който се добавя в този денче. В някои случаи 0,1%, е в други е до 5%. Очевидно тук има разлика. Но дали това е съществена разлика, можем да поспорим. Such a clear cut difference. В други случаи обаче няма толкова ясна разлика. В много случаи поне такова е нашето тълкуване. Не разполагаме с доказателства да подкрепим това наша, тази наша теория, но в много случаи малки разлики може да се, да се основат с различни правила или различни методи за докладване на хранителната стойност и съставките на етикета на продукта. И разбира се, ние взехме против тези разлики, защото дори а, когато установим най-малка разлика, сме длъжни да докладваме. Зададен ни беше въпросът и защо проучването беше поведено само в 19 държави членки и защо не сме тествали продукти от всички държави членки. Преди да започнем с а, тази кампания, се бяхме договорили с държавите членки процедурата за събиране на проби за тестването да се извърши при спазване на правилата за официален контрол. Ето защо се обърнахме към компетентните органи за официалният контрол да вземат участие в нашата кампания. За съжаление обаче не всички тези компетентни органи откликнаха на нашата покана. За някои продукти Споменахте един от тях. Става дума за частните етикети, но такива се, се намират само когато даден вид да, на верига, например, има магазини в тази държава членка. Ако няма същата верига магазини в друга държава членка, няма как да се тестват а, продукти от същата марка. Това бяха а, въпросите, на които аз сметнах, че най-разумно да отговоря, които бяха зададени към моята част от получването в изследователския център. Имаше и някои въпроси, свързани с проучването за економическите последици от разликата в качеството. Един въпрос беше свързан с въпроса защо Чешката република не е включена в проучването. Ами трябваше да решим да изберем кои държави членки да включим проучването предвид ресурсите, с които разполагахме, тъй като повеждането на подобни изпитвания са доста а, скъпо начинание и трябваше да подберем държавите членки, които да включим. Опитахме се да гарантираме възможно най-голямо географско покритие на поручване и също така да вземем предвид различните социално-економически характеристики на държавите членки и трябваше да не направим някакъв избор. Съжалявам, че не можахме да попълним повече държави членки, но нямахме друг избор. Имаше и въпрос, свързан с въпроса кога ще бъдат готови първите предварителни резултати. Предварителните резултати от економическото проучване – би трябвало да са на разположение към средата на месец декември. Мисля, че това бяха е, двата въпроса, свързани с е, това проучване. Много ви благодаря. Тъй като напредваме с време, времето напредна, мисля, че така може да приключим дебата. О, извинете. Виждам, че представителят на Генерална дирекция правосъдие иска да вземе думата. Заповядайте. Много ви благодаря, госпожо председател. Съм Бланка Родригес от отдел политика за, потреб... за защита на потребителите от Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Имаше доста въпроси свързани с нови инструмент, т.е. преразгледаната директива за нелоялните търговски практики, как те засягат въпроса за разликата в качеството на на хранителните продукти. Както си спомняте, може би Европейската комисия не искаше да включва а, а, продуктите с а, различно качество в черен списък, тъй като тук не става дума за черно-бяла оценка. Често тези разлики се дължат на национални изисквания или на личността на суровините за производство на тези стоки. Ето защо решихме, че е по-добре да подходим към темата по по-различен начин, а именно компетентните органи за защита на потребителите да разглеждат всеки случай по-отделно. Това беше решението предложението на Европейската комисия и одобрено от законодателите и което ще бъде потвърдено още веднъж този месец. Още преди влизането в сила на това решение започнахме с подготвителна дейност с държавите е, членки. Започна, ще започнем организирана семинари от месец февруари, но преди това започнахме вече с двустранни разговори с някои държави членки, които искат да са сигурни, че ще могат да изпълняват разпоредбите на тази директива по възможно най-успешен начин. И една от характеристиките която е свързана и с а, друга директива, свързана с защита на потребителите. Та, една от характеристиките на тези разпоредби е, че когато има съществени разлики в продукта, се предприемат действия или се обмислят между предприемане на действия. Питахте как може да направим, как може да определим какво е съществена разлика. Не искам да ставам буквоят, но има очевидна яснота за какво говорим, за нелоялни търговски практики. В тази гледна точка съществена разлика е случаят, в който тази разлика може да повлияе на решението на потребителя да купи този продукт или не. Или казвам с други думи, ако потребителят знае, че този продукт и състава му има съществена разлика в сравнение с сток, когато се продава под същият етикет или от същата марка в друга държава членка, дали това ще повлияе на решението на потребителя да купи този продукт или не. И за целта тази оценка трябва да бъде направена от националните компетентни органи и за да им помогнем ще се приложи методологията, която беше представена от Европейската комисия и разяснена от съвместния творчески център. Освен това, след като ще поведем и сетивният тест, който споменах колегите от съвместния център, които ще имат много важно значение. Но ако този инструмент не даде очакваните резултати, в същията този законодателен акт е- има и клауза за преразглеждане, която може да бъде активирана две години след влизането сила на директивата, за да се направи оценка на функционирането на директивата, както спомена госпожа Гебхард. И ако се окаже, че директивата не очаква на очакванията, може чисто и просто да забраним този вид практика. И ако ми позволите, госпожо председател, имаше един въпрос за работата ни с организациите на потребители и как могат те да ни помогнат за прилагането на този вид разпоредби, т.е. по-добре да контролираме явлението разлика в качеството на храна, храните. Започнахме да прилагаме пилотен проект на Европейския парламент, чиято цел е да помогнем на организациите на потребителите да обменят най-добри практики не мога да кажа повече по темата в момента, тъй като публикувахме покана за изявяване на интерес и крайният срок на процедурата е днес, така че не мога сега да ви кажа кой а, ще подаде кандидатурата си, кой ще бъде избран и какво ще направим тук нататък, но ще имаме възможност да обсъдим този платен проект допълнително в вашата комисия. Благодаря ви за вашият принос за дебата. Той само доказа, че темата наистина е, е много при сърце за редица членовете на нашата комисия. Ще продължаваме е, да следим темата отблизо. Очевидно, тя е много, много важна за всички ни. Госпожо Шаранзова, съвсем накратко, моля ви. Въпросът ми е дали можем да получим резултатите, които бяха споменати дали може да получим резултатите тук в нашата комисия преди да бъдат оповестени? Може ли да ги получим предварително? Отговор да, ще ви изпратим докладите си преди официалното им публикуване. Благодаря, това ще бъде наистина много полезно. искам само да отбележа, че следващото заседание ще бъде на 4 декември. Разбира се, бих искала да благодаря на всички, гести, на всички гости за участието в нашето заседание. А заседанието координаторите започва след 2 минути. Моля всеки, който